ще бъдем един сериозен международен партньор за борбата срещу незаразните заболявания по целия свят. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. С това приключва един много интересен дебат по една много важна тема, не само от здравословна гледна точка, но и от социологическа гледна точка. И тук социологически може да се каже, че е интересно, че от 18-те оратора 15 бяха жени. Изглежда, когато се занимаваме с този тип теми в парламента, колегите жени са много по-ангажирани, така че нека да ги поздравим специално за техния ангажимент. Дебат, гласуването по темата ще се проведе в 12 часа днес. С това приключва дебата и преминаваме към следващата точка а е именно остен въпрос към Комисията за политиката на Европейския съюз по отношение на Световната конференция по радиосъобщения, организирана от Международния съюз по далеко съобщение през 2012 година. Това е остен въпрос от Комисията по промишленост, изследвания и енергетика. Давам думата на господин Ройл, за да представи устния въпрос, на който той е автор. Имате 5 минути. Господин председател, госпожо комисар, драги колеги, комисията а, представи проект а, на Европейския съюз по отношение на Световната конференция по радиосъобщения през 2012 година. Независимите членове а, свързани с някои въпроси, които ще бъдат включени в дневния ред на тази конференция. Трансграничното сътрудничество за разпределене на частотите, пределене на частотите за сателитите, за спътници, което е особено важно за проекта Галилео. Също така има и други важни въпроси, свързани с въздушния трафик и други проекти, като Цезар, например, също имат отношение. Дистанционно командване на някои медицински апарати Разпределението на частотите, което ще бъде обсъждано по време на тази среща, има отношение към вътрешния пазар, транспорта, изследователската дейност и комуникациите. Всичко това е в контекста на далеко съобщенията, така че тази конференция има и европейско измерение, нещо, което до този момент не беше факт. Така че е, възниква въпроса как Европейския съюз, как комисията ще е, защитава интересите на Европейския съюз, е, е европейските аспекти, които ще бъдат разгледани и как да има единна позиция. Нашата комисия смята, че Европейския съюз трябва да има обща позиция при подобни срещи, така че да защити собствените интереси и по-голямата роля на Европейския съюз, а, така че тази роля да бъде отстоявана. А, Възникват проблеми и за някои държави членки, които имат определени позиции. Така или иначе, тази конференция ще разглежда въпроси от изключително значение. Искам да посоча още един аспект. Във връзка с преговорите по първата европейска програма за радиочастотите, ще се обсъждат въпроси, които имат отношение и към тази конференция. По-специално дигитализацията и Европейския парламент, който на 11 май прие позиция. Това трябва да бъде отчетено не може е, да се пренебрегне тази е, гледна точка при е, подобна конференция. Това наистина има огромно значение за европейската економика. Трябва да се даде по-конкретно изражение на политиката на Европейския съюз ние искаме прозрачни е, мерки, е, не искаме опоручаване на конкуренцията и достъп до нови е, субекти на този пазар. Така че в бъдеще отговорните фактори да изпълняват своята роля. Верно е, че живеем в период на криза и говорим само за проблемите, но трябва да се възползваме от тази възможност и да покажем, че е, има потенциал, който може да се развива. Това е, е една възможност, един шанс и Европейския съюз на тази конференция е, трябва да изиграе своята роля. Потенциала за иновации в тази сфера е от огромно значение за растежа, економическия растеж и трябва да се използват възможностите, когато те се представят. Именно за това сме задали този въпрос. Благодаря ви. Благодаря на оратора. Давам думата на госпожа Малстра. Благодаря много, господин председател. Благодаря на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика за зададения въпрос. По първия въпрос най-важно е общото координиране при 800 МГц и при устройствата с малък обсек, където са необходими, е, е необходимо идентифицирането на конкретен радиочастотен спектър. В Европейския съюз се е, отдава сериозно значение на въпроса по същество, който ще се обсъди на тази световна конференция. И смятаме, че преди нея не трябва да се променят настоящите практически правила. Много важно е да не се нарушават вътрешните правила на Европейския съюз и ако държавите членки не спазват ангажиментите си по договора, комисията се грижи за съответните мерки. Много важно е да сме готови и за следващата конференция, включително, евентуално, ако се налага, преразглеждане на статута и ролята на Европейския съюз в Международния съюз по далеко съобщение. Имаме вече стратегия за Световната конференция през 2012 година. Основно важното е, че според комисията не е подходящо да се определят предварително съответни радиочастотни ленти, а по-скоро трябва да може да се подхожда холистично, да се направи инвентаризация на целия радиочастотен спектър. Има и предложена програма за политиката в областта на радиочастотния спектър, която бе подкрепена от Европейски парламент на първо четене. Така че по този въпрос не трябва да се формализира а, позицията на Европейския съюз. Благодаря, госпожа комисар. Давам думата на представителите на групите. Първо господин Хокмарк от името на НП за две минути. Господин председател, благодаря на комисията за дадени от нея отговор на устния въпрос. Искам да поставя акцент върху два въпроса, които според мен са важни. Когато говорим за спектъра, ние говорим за телекомуникация, мобилни бежични устройства, но също така и технологии. Според мен това е една от най-бурно развиващите се области в глобалната общност. Говоря за глобална общност, тъй като става дума не само за економика, става дума за политика, информация, наука и всички части на обществото. Можем да кажем, че това е една от най-бурно развиващите се области и ние трябва да проявим гъвкавост. Това означава също така, че подходът трябва да бъде амбициозен и след като изслушах комисаря, трябва да кажа, че според мен комисията трябва да прояви още повече амбиция а, на предстоящата конференция по далеко съобщения. Фактът, че а, телекомуникациите а, се развиват а, толкова бързо, ние е много важно да се осигури гъвкавост. Смятам, да, че е необходимо да споменем това, че трябва да отворим честотите. Политиците винаги използват изрази като утре започва от днес. Но в тази област това е изключително важно, защото телекомуникационната конференция през 2015 година се подготвя сега и ние имаме нужда от амбициозен подход – за да можем да извлечем максимум от тази конференция. Нашата цел а, трябва да бъде Европа да бъде лидер в областта на мобилните а, бежични комуникации. Когато говорим за дълговата криза, за нас това е предизвикателство да решаваме тези въпроси. Необходим е още по-амбициозен подход, повече гъвкавост и стремеж към лидерство на Европа. Благодаря. Председателят, благодаря господин Хокмарк, госпожа Траутман за две минути от името на социалистите. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, драги колеги. Въпросът който ще бъде третиран на тази конференция, може би изглежда прекалено техническа но ние знаем, използвайки мобилни телефони и други мобилни устройства, всичко това е свързано с разпределението на частотите и всъщност ние, законодателите, трябва да създадем условията за развитие на новите технологии, като съхраним сегашното състояние за разпределението на спектъра. Много важно е как ще бъдат обсъдени тези въпроси. Това ще има огромно значение за бъдещето. Тази ме световна конференция година, която ще определи развитието до 2015 година, трябва да бъде свързана с една единна европейска позиция. Настоявам за това, госпожо комисар, така че Европа да бъде основен фактор в света на далеко съобщенията. Защото тук въпросите не са свързани само с конкурентоспособността, а това е сектор, който създава работни места, свързане с економическия растеж и а, ние, социалисти и демократи, повтаряме това от а, доста време. Това има огромна роля за економическото възстановяване. Могат да бъдат обсъдени връзки с други сектори, като транспорта, и следователската сфера. И това е свързано с необходимостта да се изготви опис на всички приложения на спектъра и трябва да се реши и щеготливия въпрос с интерференциите, което е допълнително затруднение. Това засилва необходимостта от хармонизиране и координиран отговор на равнище Европейски съюз. Забелязваме необходимостта да се развият позициите на държавите членки. Знаете, госпожо комисар, комисар, че Европейския парламент подкрепя комисията, за да се постигнат тези цели. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Тротмунд. И сега давам думата за две минути на госпожа Лена Ек. Благодаря, господин председателю. Намираме се в криза и точно за това трябва да използваме всички инструменти, за да има растеж в Европа и тя да е конкурентно способна. В този контекст настоящата тема е изключително важна. Нека да вземем предвид дигиталния дневен наред. Трябва да направим един цифровизиран вътрешен пазар, трябва да развиваме такива и къте решения, които да дадат възможност Европа да излезе от кризата. Мисля си за електронна демокрация, трансформация ефикасен транспорт, ефикасна енергетика и мрежи за пренос на електричество. Някои от тези задачи ще бъдат трудни, а други не, невъзможни, ако не подпишем необходимите международни споразумения, като например съответните разпоредби на конференцията по радиосъобщение, организирана от МСД. Трябва да има един европейски подход който да бъде добре представен на тази конференция. За първи път имаме комисар, който има възможност да говори на тези международни преговори от името на Европейския съюз. Европейската комисия трябва да представлява нашата европейска политика. Ние имаме такава за радиочастотния спектър. Гласувахме през месец май. Тя е част от основата на цифровизирания дневен ред и Европа през 20-та година. Една конкурентна Европа с работни места. Тя ни е необходима. Необходими са ни правила и през едните години. За това трябва да открием път напред, за да има последователност между законодателството на ЕС и международната законодателна рамка. Призовавам Европейската комисия да следва последователна, и ясна стратегия и да направи така, че да има ясно европейско измерение на преговорите, където ще ни представлява. Освен това, очаквам комисията да защитава принципите на прозрачността и Благодаря. Господин Ламбертс. <laughs> Je vous ai pas vu, cher voilà, collègue. Excusez-moi. Excusez Madame la <laughs> Présidente. euh, je vais continuer à ще продължа от там, където свърши Катрин Траутман. Първият елемент за нас е, че спектърът, както каза и Катрин, е общо благо, както въздуха, водата. Затова този ресурс трябва да бъде обществено управляван. Тоест, никой не трябва да се счита за собственик на част или на целия радиоспектър. На второ място, като отчитаме, че това е а, общо, рядко благо, трябва да се изразходва по най-ефикасен и гъвкав начин. Затова ние най-напред трябва да разберем как се използва сега спектъра? Да се направи инвентаризация не само на разпределението на а, спектъра, защото едно е да го вземате под найем, друго е да го използвате. Ако имате спектър, който ви е разпределен, но вие го използвате на 2%, очевидно го използвате ефикасно. Затова това общо благо трябва да се използва ефикасно и да се управлява от обществените а, органи. Освен това, това е общо благо, което не познава граници. Както каза Гунар, всички дебати за бъдещето на европейското изграждане ни изправя като европейски граждани в нашите страни да се а, борим срещу прерогативите на държавите членки, които казват не пипайте това. Но Европа е без граници. Очевидно е, че ние а, като европейци като спазваме същевременно субсидиарността, да разглеждаме тези въпроси в европейски план. Необходимо е да се преодолее националният егоизъм. Това исках да кажа в рамките на дебата. Благодаря, господин Ламберт. Извинете ме още веднъж. Сега за една минута давам думата на господин Власък. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, вярвам, че наистина от изключително съществено внимание подходът ни да бъде координиран между европейските институции тогава, когато преговаряме различните аспекти по отношение на дневния ред за Световната конференция по далеко съобщение следващата година. Ще се въвеждат мобилните технологии и услуги ще се използва и цифровия дивиденд в рамките на 800 МГц в широката лента. Това естествено ще окаже въздействие върху управлението на полетите, например. Трябва да направим нужното скоростта на мрежата да бъде подходяща, за да отговаря на изискванията, което означава, че ще се използват новите технологии за защита на системата Галилео, както и на останалите системи, когато става въпрос за подобни технологии. Тук става дума отново за технологии, приложения в научно-изследователския сектор, а също така и контрол на промените в климата. Госпожи и господа, Позволете да кажа, че радиоспектъра има много голямо значение за широката общественост, а резултатите от конференцията ще определят бъдещето развитие на високоскоростните широколентови технологии и услуги. Всичко това ще има въздействие върху обикновените граждани и техния живот. Благодаря. Сега господин Паск. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар. Световната конференция по радиосъобщение, организирана от МСД, е, ще окаже своето въздействие върху различни радиочастотни разпоредби, които могат да окажат въздействие върху това, което правим в Европейския съюз. Европейските държави са тези, които би трябвало да бъдат представени на тази конференция и да представят своите интереси. Затова Европейската комисия като такава не може да участва в конференцията и смятаме, че тя трябва, ако бъде там, да представя своите идеи посредством държавите членки, а не отделно от тях. Точка 1.17 включва Европейския съюз. Става дума за частота 780-862. След това има още две точки, които са свързани с използването на системата Галилей, както и 120 та точка, която се занимава с метеорологичните балони, които са в небето. Има 25 точки в дневния ред, които засягат Европейския съюз. Затова Европейската комисия трябва да знае какви са становищата на държавите членки, да контактува с тях на конференцията, защото там ще се вземат решения. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Давам думата на господин Пашка. Приключихме с изказаните от името на политическите групи. Минаваме към индивидуалните оратори. Първо е. Госпожа Тикала има думата. Благодаря, госпожо комисар. В рамките на Световната конференция по радиосъобщения на МСД ще бъдат прияти промени в регламентите, които ще бъдат задължителни за всички държави от Европейския съюз. По време на преговорите в рамките на конференцията през 2012 година техническите позиции на преговарящите трябва да отразяват цели, свързани с промишлената, космическата и други политики. Затова държавите членки трябва да излезат с общи позиции и да се сътрудничат по време на преговорите, за да гарантират решения, които подкрепят политиките на държавите членки. Включили сме 25 точки в дневния сек в тази област, свързани с радиочастотите, Галилей, за да се е, гарантира нужния спектър за преноса на мобилни данни, да се гарантира безопасността на полетите, на комуникациите, на сателитните връзки, на устройствата с малък обсет, за транспорта, за радарите също. Европейския съюз трябва да защити нужните обхвати за Галилей и за други ги. Трябва да гарантира използването на съответните частоти. Що се отнася до авиацията, да се въведат такива приложения, които да гарантират доброто управление на полетите. Следва да се гарантира също и действането на сателитите и обхвата, в който те оперират, които се използват от GPS системата и Галилеи. Ние трябва да защитим позицията, която гарантира, че мобилните сателитни системи ще бъдат независими и ще има добро управление на въздушния трафик в Европейския съюз. Благодаря ви, госпожо Тикао. Сега давам думата за една минута на господин Имбраса. Благодаря. Колеги, подкрепям изказаните позиции и съм убеден, че Европа трябва да бъде на водеща позиция, когато става въпрос за създаване на най-благоприятен климат за економика, основана на познанието. За да бъде лидер, Европейския съюз трябва наистина да удали изключително голямо внимание на сектора услуги и технологиите. Както знаем, предстоящата конференция ще приеме изменения към радиорегламентите и ще подготви следващата конференция през 2015 година. Дневният ред отразява позиции, свързани с интересите и ползите на Европейския съюз от процесите. Нужно е да направим необходимото, за да а, отговорим на стратегическите цели в сектора. Подчертавам и принципа на субсидиарност, който е един от най-важните – за да могат да се привлекат държавите членки в общия процес. Благодаря. Благодаря много. Сега, уважаеми колеги, преминаваме към спонтанните изказвания. Разполагаме с достатъчно време, което е нещо рядко. Така че колегите, които искат да се изкажат, ще имат тази възможност. Господин Кастил е първият, който пожела да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. В този контекст Бих искал да припомня на комисията и на всички ни в Европа, колко е важно да бъдем нагребена на вълната на радио и далекосъобщенията. Така ще можем да се конкурираме с световните сили. Трябва да се гордеем с нашето ноу-хау и с проекти като Галилей. В моята страна, в Нюнберг, сме работили по Галилей и там има огромен потенциал, що се отнася до ноу-хау. Имаме нужда обаче от подкрепа, най-вече финансова подкрепа, за да е, вървят напред научните изследвания и за да може тези проекти да укрепят позицията ни в света и да ни изведат напред. Говорим за нашите дръзки амбиции, искаме да имаме собствена система Галилей. Нека да подкрепим тази система, да й дадем тласък. На следващата конференция на МСД до година наистина трябва да защитим всичко това. Благодаря ви. Благодаря, колега. Не зная дали има други желаящи да се изкажат. Има ли други желаящи? В такъв случай давам думата на комисаря. Има думата комисаря Малстрам. Благодаря. Това е действително област, която бързо се променя, има огромен потенциал. Това е изключително вълнуващо. Ще има точка в дневния ред, свързана с спектър, предвид на ситуацията в света. Ние разглеждаме активно спектъра за широколентовия обхват, ние сме хармонизирали вече 1000 МГц, което е водеща позиция в света. През 2012 ние ще бъдем представени на конференцията. Ние искаме да обсъдим и ситуацията по отношение на бъдещи конференции. Ние търсим максимална координация, за да бъде чут гласа на Европейския съюз в този контекст. Инвентаризацията е важен въпрос. Това е предложение включено в програмата по политиката за радиоспектъра. Очитаме и гледаме сериозно на становището на парламента по развитието на радиоспектърната програма, защото това е стратегически въпрос. Регулаторната рамка за електронните съобщения играят важна роля и това се отчита и от Европейския парламент. Съобщенията от е, комисията, отправени към съвета и парламента, които обсъждаме тук, е, са много важни при формулирането на политиката в бъдеще. Затова ще продължим да обсъждаме тези въпроси в бъдеще. Благодаря ви отново. Благодаря, госпожо председател. Аз също ви благодаря, госпожо комисар. Уважаеми колеги, предложих, получих едно предложение за резолюция по въпроса, който обсъдихме току-що. Това е от комисията ИТРЕ. С това приключваме дискусията по въпроса. Гласуването ще бъде след малко. За сега прекратяваме за кратко заседанието.